Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let me open... Добър ден, колеги! Откривам заседанието на комисията ИТРЕ. Бих искал първо да ви кажа, че имаше искане от докладчика господин Ферера Става дума за доклада за сината економика, който трябваше да бъде представен в 9 часа. Няма да се разглежда на нашето заседание поискане на докладчика, така че тази точка отпада и за това започнахме нашата работа в 9.30. А синята економика ще бъде обсъждана в края на май заедно с проблемите, свързани с други. А сега госпожа Капел ще е, представи своя доклад към просперираща економика, основана на данни. Сега, след това, е, точка 6 и точка 7 за базисните метали ще бъдат разменени. Точка 15 относно мисията в Берек ще бъде е, обсъждана преди точка 7 разполагате с необходимата информация. Имате думата, колега. Благодаря, господин председател. Какво ще правиме с сината економика? Отлагаме за по-късно? Аз обясних, че няма превод на всички езици на доклада, за това това е причина за отлагане обсъждането на тази точка от дневния ред по искане на докладчика. Има ли други бележки по дневния ред? В такъв случай можем да приемем дневния ред без допълнителни промени. Сега съобщение на председателя. Е, инициатива, гражданска инициатива за прекратяване на вивисекцията. Петиция беше внесена в Европейският парламент по силата на Европейската гражданска инициатива. Инициативата има за цел да отмени директивата за защита на животните, използвани за научни цели и приканва комисията да излезе с ново предложение в което да се забранява опитите над животни. Ще се проведе изслушване на тази тема на 11 май от 3 до 6 и половина след обяд в зала Ян 4Q2. И 3 ще участва в това е, изслушване като участваща комисия, а водещата комисия е Агри. Още информации. Вчера получих информация относно устен въпрос за отговор от страна на съвета. Господин Търмес от от, е отправил този въпрос, но не е получил отговор в рамките на срока, определен по силата на член 130 и по силата на член 130 алинея 4 тази точка ще се обсъжда на следващото заседание на а, нашата комисия. Um, uh, uh, така, колеги, следващата точка е приемането на протокола от предишното заседание на 23-24 марта 2015. Ако нямате възражение, протокола е прият. И сега преминаване към точка 5 и Става дума за е, е, Така към е, просперираща економика, основана на данни, докладчик госпожа Капел. Проекто резолюция е внесена устното записване и проекто резолюцията е следствие документа на Комисията за економика основана на данни и така наречените големи масиви на данни, които имат голям потенциал за развитие на економиката. Това е Важно е да обсъдиме този въпрос. Ще, госпожа Капел ще разполага с 5 минути, координаторите с по 3 и е, желаящите да вземат думата ще разполагат с 2 минути. Госпожа Капел, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря. На 6 май е, имахме, внесахме предложение за резолюция е, за, по повод е, съобщение на комисията, озаглавено към просперираща економика, основана на данни за индустрията, за малките и средни предприятия и за цялото гражданско общество. Е, докладчиците ме подкрепиха в работата. Благодаря на Михаил Бони, Ренато Соро, е, Евжен Тоженовски и Мишел Ремони, е, Давид Борели също за техния принос. Благодаря и на част, заинтересованите страни, които през последните седмици ме, ми помогнаха в продължение на часове, за да можем да изработим е, този проектотекст. Е, инвестирахме много време и усилия в това е, обвързването, мрежата за пренасене на големи информационни мусиви предлага много възможности, нови модели на бизнес в и има особено значение за научно-изследователската развойна дейност. Преимуществата са огромни, като включват и сигурност в банковата система, от сигурност банковата система до автомобилостроене с отраслите, където е, това има значение. Индустриалния интернет в САЩ е, се владее от Cisco и други крупни е, доставчици на интернет услуги. И с е, е, големите информационни масиви наистина има възможност е, реализиране на големи печалби. 50, 35% от движението е, интернет в а, САЩ, а, данните а, са огромна економическа сфера, предлагат огромни възможности. В Европа обаче все още липсват инвестиции в е, мрежата и опазването на данни. Много възможности съществуват в това отношение и преимуществата са огромни, както казах. Решенията по отношение на тези масиви е, решените на знания, произхождащи от големите информационни масиви, доведаха до увеличение на производителността и конкурентоспособността от 5-6%, както и ползите от големите обеми информационни масиви ще доведат до допълнителен ръст на БВП от 1,9% е, годишно. Потенциалът на големите информационни масиви в същината на економическото развитие на Европа близо 40% годишно е, ще се увеличат, е, ще се увеличи скоростта на пренос на данни. Само 1,7% от предприятията в е, Европейския съюз ползват тези големи информационни масиви. Голяма част от тях въобще не, нямат достъп до тях. Предлагат се и възможности за борба с е, киберпрестъпността, една нова е, инфраструктура за работа в облак е, се предлагат също така възможности за разгръщане потенциала на компютиране в облак в Европа. 21 милиарда ще бъдат инвестирани в това отношение. Общо бюджета е, отделен за тази цел е 2,4 милиарда. Би трябвало той, това, тези средства да бъдат инвестирани в нови, инвести, в нови инициативи. До днес е, е, би трябвало Европа да навакса в, по отношение на стандартите, в сравнение с Съединените щати в това Европа изостава и по отношение на обучение и образование на специалисти в тази област. Това е нещо, е област, в която трябва да наваксаме. Да продължа ли? Следващите въпроси се свързват с е, големите информационни масиви. Как е, комисията ще се справи, ще направи един конкурентен пазар на големи информационни масиви? Какви правни рамки ще постави за по-нататъчното бъдещето използване на мрежата ми? предвид динамичността на пазара. Как ще се заостри съзнанието на европейските предприемачи, за да се превърнат те в водещи в пазарите в тази област? Как, как ще се гарантират механизмите за гарантиране на данните? как е, ще бъдат е, ще се подобри интегрирането на тези крупни информационни масиви в е, услугите, информационните услуги най-общо, за да се гарантират съответните протоколи. Темата обучение обикновено се решава на национално, се третира на национално равнище, но би трябвало да се дадат насоки от, е, европейско, е, от е, Европейския съюз към националните фактори. Сега господин Бони от НЕП, докладчика в Сянка. Благодаря, господин председател. Първо да благодаря на Барбара Капел за отличната и вдъхновяваща размисъл работа наистина използването на данни и въпроса как да преодолеем някои бариери, за да го направим преди всичко, трябва да дефинираме рамката, регулаторна и нерегулаторна, изграждан, да разбираме по-добре контекста и следните измерения. Първо, свързваемост. Би трябвало да има съответната инфраструктура, бърз интернет, е, от пето поколение бъдеще, както и е, процеси на събиране, като аналитичните усилия в областта на информацията и данните, които изискват високо скорост на е, инфраструктура и сигурност на съхраняването на данните. Би трябвало характеристиките да са разбираеми, неутрални, достъпни за свободна конкуренция и свободния избор на потребителя. Трябва да се развият свободни инвести... частни инвестиции в е, мрежата, патентите играят ключова роля в, е, при стимулиране на инвестициите. СЕПС е от решаващо значение за насърчаване участието в стандаризацията в Европа. Внесъл съм изменение в 15 ти параграф, което ще доведе до по-балансиран текст и обръща особено внимание на патентите. Параграф 7. Достъп до източите на данни. Тук е и връзката с собствеността върху личните, публичните и бизнес данните. Изискват се ясни правила, същевременно правила за споделяне на данни. При една економика базирана върху данните, ако разбира се ще е, изграждаме економика е, базирана върху данните. Споделяне на данните и собствеността върху данните ще бъдат управлявани е, напълно от крайния потребител. Т.е. гражданите и потребителите трябва да имат е, повече знания и чувства за собственост върху тези, е, в тази сфера. Зимната оперативна ефективност, съвместимост е, е също от решаващо значение. И необходими са прозрачни правила, трансгранични механизми и открит обмен на информация. Четвърто, обработването на данните създава възможности за персонализация на продукти, стоки и услуги. Това е сърцевината на цифровата економика – това ще промени системата, ще промени изискванията на пазара на труда. Основно предизвикателство в Европа е да се гарантира наличието на високо квалифицирани хора, които са запознати и имат умения в най-добрите практики при апликациите и решенията. Възможностите за обработване на данни в публичната сфера трябва да, да установи, да заложи понятието за отворени, открити до е, управление. Гражданите трябва да бъдат източник на знания за централните органи. Благодаря, казва председателя. Ще... Извинявайте, че ви прекъсвам, казва е, докладчика. Господин е, Соро, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Е, само няколко, в няколко секунди да се обхване една такава широка тема и толкова сложна и много трудно. Благодаря на госпожа Капел за свършеното. Аз, е, тя, това, което е направила, представлява добра база за започване на дискусията ни, както каза господин Бони преди малко. Економика, почиваща върху големите информационни масиви, е нов източник и би трябвало да дадем тласък на свършеното до тук в управлението, администрацията, отделните компании, научната сфера. Трябва да се борим с предгателства на, на увеличаващата се скорост на компютиране и падащите цени на услугите огромни маси данни трябва да се синтезират, след това разпределят. Неща, които преди е, не бяха видими за е, хората. Това ще ни даде възможност за нов поглед, нова преоценка на е, всичко служащо се в тази сфера. Търсенето на, се увеличава експотен, експотенциал, експотенциал. И това поставя редица въпроси, повдига редица въпроси. Разбира се, има положителна страна, преимущества за правителство, обществото, политиката, за администрацията, за гражданските служби, но има и заплахи, защото фирмите набират и натрупват огромни маси информация, безпредседентни и Компаниите днес притежават много повече информация, частните институции знаят много за поведението на хората, например. за сърфирането на всеки по интернет, за това с какво се занимаваш. Всичко това е, е обединено, агрегирано и е собственост на компанията, предприятието. А то всъщност е общ ресурс и трябва да е наличен за ползването от други правителства за различни цели по различен начин или пък да е ексклюзивна собственост на една компания. Например, обикновено пренебрегваме Фейсбук. Даваме ли си сметка какви подробни знания за всеки се съдържат там, се предоставят чрез Фейсбук. Едва ли си даваме сметка. Господин Душеновски от ЕКАРЕ. Пане председател, я бих хотел velmi оценит е, отевř... Благодаря, господин председател. Ни а дискузе určitě се и podařilo много věcí, техто těchto věcí zapracovat do... Да, наистина, много полезен е, е този документ. Много работа е е вложена в него, така че моите поздравления. Докладчицата е успяла много добре да използва възможностите за развитие в целия бранш и за европейската економика. Посочва значението на обработката на тези големи масиви данни. Обедени сме, че това ще е много добра основа за устното запитване, пък и за резолюцията. И мисля, че госпожа Барбара Капел е свършила отлична работа. Бих искала да засегна няколко въпроса, тя ги спомена също. Използването на големите масиви е тясно свързано с е, нуждата от е, инвестиране в научествателската и развонна дейност. Би трябвало да развиваме съответната инфраструктура това е възоснова на други документи, които сме разработили, за да може това да е ефективно. Това е една област, в която може да, се, да, да има много добро европейско сътрудничество, сътрудничество на европейско равнище. Колкото до е, именно е, широколентовия широколентови интернет, без е, това силно взаимосвързане на каналите е невъзможно. Ще бъде много трудно ще бъде много трудно обработване на тези огромни масиви данни, както и тяхното по-нататъчно ползване. Бих искала да подкрепя и тези свръхкомпютиращи центрове, тези огромни обеми данни означават наистина друг подход към данните. Самата им обработка ще бъде много сложна програмите, които се осъществяват на ниво Европейски съюз, като например Коперник, е, системата Коперник, всичко това ще е много трудно, много трудно тези е, тежки масиви. Е, много високо оценявам този документ. Радвам се на следващото, на по-нататъчното и сътрудничество и очаквам срещата ни с комисар Ансеп. Благодаря отново на докладчицата за отлично свършената работа. Това е сериозен проблем и огромна информация, която изисква особено внимание. Благодаря. Алде. Госпожа Калас от Алде има думата. Благодаря на госпожа Капел за положените усилия по доклада. В качеството си на председател, аз категорично подкрепям положителния тон на доклада, тъй като големите информационни масиви представят огромна възможност за европейската економика и общество, но големите данни е, са е, също така е, технологична сфера, която се нуждае от политическата подкрепа на управляващите. Така че частният сектор да влага необходимите средства. Създаването на единен пазар за големите информационни масиви от е, компютърни е, услуги в облак е, до интернет на вещите – Огромни са предизвикателствата и трябва да знаем какво е необходимо. Една нормативна уредба, която да изяснява все още въпросите, на които няма отговор, във връзка с големите информационни масиви за премахване на препятствията пред изграждането на единен цифров пазар. Преносимостта на данните, например, собствеността върху данните, прехвърляне на данни, прозрачност и така нататък. Това са само някои някои неща и аз бих искал да коментирам по-конкретно. В точка 10 се говори за нови алгоритми. Не знам дали това е най-правилната употреба. Е, най-малкото дали само за алгорит ми става дума. Тоест, ако споменем едно, ще трябва да споменем и всичко останало, но от друга страна пък не е нужно да изброяваме. Същото въжи и за казаното за създаване на нормативна среда. Да се изясни, що е то. Нормативна среда, която осигурява равнопоставеност. Добре. Но полезно би било да знаем за какво става дума и още повече ми ги предвид, че този отрасъл на данните може да разстрои функционирането на по-традиционни отрасли. Освен това, на общоевропейско равнище ни е необходима платформа за разпространение на, на знания, на опит, е, що се отнася до боравенето с големи информационни масиви. Европейската комисия следва да отиде и по-далеч, като поведе процеса. В Съединените щати, например, знам, че администрацията на президента Обама е извършила 90-дневен преглед на големите информационни масиви, за да се осведоми е, по-добре, -по е, да, да, да схване предизвикателствата. И това трябва да се направи и в Европейския съюз, за да изпреварваме развитието на нещата и създадем благоприятна среда за тези нови технологии. Още веднъж благодаря на колегата. Uh, thank you very much, madam. And... Благодаря, госпожо председател. Госпожа Ернст от е, Обединена левица Зелени. Благодаря. Ясно е, че трябва да да гледаме на големите масиви като най-големия фактор на растеж, е, с който разполагаме в това столетие – на това може да се гледа като на златната треска някога в Колорадо. Използвам тази е, метафора, за да иллюстрирам ситуацията. Наистина, това, което се опитвам да кажа е, че огромни възможности се крият в е, тази област, но е необходимо, са необходими основни проучвания, трябва да работим по е, придвижването на тези данни, но тук се намесва и въпроса за етиката, за неприкосновеността на личния живот и на личните данни. Бих искал да ви прочета нещо от е, текста за компютърната седмица. Това предлага анализ за полезното използване на общите данни – това означава не да се анализират съществуващи данни, но и бъдещи. Конкурентоспособността е да се идентифицират е, данните за да, преди решение за закупуване на някакъв предмет, например. Тоест, е, въпросът е до каква степен е, личното пространство ще бъде гарантирано при тези нови технически възможности. Ето защо смятам, че и този въпрос трябва да се засегне. Точка пета, например, не може да остане в този вид – а именно каза се, че опазване, съхраняване на данните и личните данни всъщност не трябва да си противоречат. Тук трябва да, да се те трябва да бъдат гарантирани и това е залегнало в еврейско законодателство. А именно, трябва да се спазва и в тази област европейското право, както и националната законова уредба. Аз предлагам да е, озаглавим тогава заглавието на резолюцията, не да добавим и съхраняване на данните и гарантиране на неприкосновеността на личните данни информация към заглавието, не само към просперираща економика, основана на данни. Трябва да поставяме непрекъснато въпроса и за човешкия фактор. Не можем да се съсредоточаваме само върху инфраструктурата, върху техническите аспекти, а трябва да помислим и за човешкия фактор. Благодаря. Thank you very much, madam. Благодаря ви, колега. Господин Тамборано от името на Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, господин председател. Нашият докладчик Сянка е заед с заседание в друга комисия. Аз ще предам мнението му по доклада на госпожа Кап, Капел. Ние сме убедени е, в необходимостта да бъдат опозотворени в дългосрочна перспектива възможностите представени от големите информационни масиви. По-настоящем по-настоящем трябва да, да се захванем с централните въпроси в контекста на единния цифров пазар. Много от измененията са свързани именно с това. Um, uh, um... Благодаря. Така, сега. Това бяха колегите от политическите групи, докладчици в сянка. Сега всички желаящи да се изкажат. Госпожа Вернер е първа. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich begrüße es auch wirklich sehr, dass äh, wir unsere така, нашата представа за една економика, която е, почива върху защита на данните, големите шансове с големите информационни масиви, всичко това добре е отразено в проекто резолюцията. Ударението също е поставено на вярното място. В цялата еуфория обаче не трябва да забравяме и рисковете а именно е, сигурността на данните, защита на данните. Освен това, има една тенденция към домиране на пазара. И контрола върху данните, които са свързани с лица. Тук би трябвало да включим и работещите. Друг важен въпрос е прозрачността на данните, която трябва да се гарантира, а именно на кого принадлежат данните и за каква цел се използват. По 13 точка смятаме, че цена, цените за, на патентите не трябва да са толкова високи, защото те трябва да са допълнителен стимул за предприятията да инвестират. И научната, научно-изследователската, да са стимул за научно-изследователската и развойна дейност. Числата в параграф 2 смятам, че трябва да се разглеждат във връзка с една е, проучване от Великобритания за растежа, увеличаване на работните места. Това е от мен. Благодаря. Thank you very much. Madame de Кастиловера. Госпожа де Кастиловера. Благодаря, господин председател. Бих искала най-напред да поздравя докладчика. Тя се е справила много добре, особено, що се отнася до разкриването на възможностите, които представят големите масиви данни. Текстът е, проекто докладът е наистина изчерпателен, разглежда различните предизвикателства пред научно-изследователската и развойната дейност, пред инфраструктурата, цифровите знания и умения, които трябва да бъдат развити на пазара на труда. Аз бих искал да добавя само нещо, което негласно е заявено в текста, но трябва да бъде извадено на повърхността, а именно възможността която, възможностите, които трябва да бъдат опозатворени за световна конкурентоспособност на цифровата економика. Е, е, ние в Европейския съюз имаме потенциал да добавим стойност, така да се каже, да, да надградим основната цифрова технология. Sentido, eh, me parece que hay que subrayar и трябва да мислим за конкурентоспособност в световен мащаб. Значи трябва да подчертаем необходимостта от такива усилия по линия на е, обществено-частните партньорства, например, за разработка на стандарти за големите бази данни. Така че Европейският съюз да си възстанови лидерските позиции в областта на стандартизацията, както на времето в автомобилостроенето. Комисията работи доста успешно в тази насока, трябва да бъде насърчена. Да, да се развива научно-изследователска и развойна дейност. Разбира се, да се обърне внимание на технологиите, така наречени 5G, Тоест, пето поколение цифрова комуникация. De nuevo, enhorabuena a la ponente. Uh, thank you very much, madam. And Mr. Zorinho, next speaker. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar a Следващия оратор, благодаря господин председател. Поздравявам докладчицата и нейните сътрудници. Отлична е извършената работа, а и докладът е крайно навременен. Е е Тъй като поставя акцента върху възможностите за повишаване на глобалната конкурентоспособност на Европейския съюз без да отстъпваме от своите ценности. Разбира се, нашата економика милее за благото на човека. Podermos ganhar escala. Nós estamos a trabalhar, Sr. Presidente, na, no relatório, eu sou o relator, sobre a interoperabilidade das missões públicas. Аз съм докладчик, между другото, по е, оперативната е, съвместимост е, в обществените услуги, е, предлагани по, по цифров път, но трябва да отидем и, и по-далеч. Нали, трябва, трябва да говорим за обща оперативна съвместимост, за защитеност на мрежите в целия цифров пазар. И разбира се, за създаване на необходимия човешки потенциал, така че всеки в економиката най-вече малките и средните, да се възползват от а, тези нови технологични възможности. Става въпрос за една революция, една добродетелна революция за Европа. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. И аз съм благодарна на докладчицата и нейните сътрудници за отличния текст, за позитивния тон. Разкриват се наистина големи възможности. Ако се възползваме от тях и положим необходимите гаранции. Знае се, например, е, с какви огромни е, масиви данни разполагаме за климат и неговото изменение. Е, даваме си, имаме, имаме представа за, за това как големите информационни масиви могат да бъдат използвани в административното управление, в обществените услуги. Да вземем данъчното облагане – Например, у нас вече от, от известно време физическите лица данакоплаци получават предварително попълнен формуляр данъчна декларация. Е, е, единственото, което им остава е да го прегледат и подпишат. И, и така нататък. В този, в този ред на мисли, всъщност да се запитаме как може Европа да оцелее в световната економическа среда е, Благодаря. Господин Марагал, следващият оратор. Eh, благодаря, господин председател. Както всички преждеговоривши, аз най-напред бих искал да е, поздравя докладчицата, да и благодаря за положените усилия. Е, бих искал да подхвана казаното преди малко от Косин Зорини. След като се запознах с текста, мога да кажа, че би било много добре, много, много, много полезно би било целият този разговор да бъде е, обвързан с въпроса за ИТЕР 2, за, за всичко друго, което вършим в тази област. Необходима е наистина по-добра по, по, по координация – е, възникват два големи политически въпроса. Първо, е, що се отнася до намесата на държавата в интерес на демокрацията, е, регулирането, става, става въпрос за защита на лична неприкосновеност, за осигуряването на равнопоставен достъп, за възможност да се участва на пазара и от към търсенето, и от към предлагането. И втория голям политически аспект е за технологичните особености на големите информационни масиви и справедливостта на достъпа до тях. Всеки трябва да има достъп до техническите, до технологическите възможности. без да пренебрегваме въпроса за безопасността на, на, на технологията. От друга страна, както каза госпожа Ернст, трябва да се осигури демократичен контрол върху всичко това. Гражданите трябва да са наясно с възможностите, с недостатъците, с ограниченията, всеки да, да получи достъп, но също така да има възможност и да се откаже от участие И нали? ако оставим всичко това в ръцете на големите световни корпорации, корпорации, една стъпка ще бъде само от големи информационни масиви до управлението на големия брат. Благодаря ви, колеги. Е, е, много интересен беше разговора, който водихме до сега. Е, остава ми да дам думата на господин Лойло Сола, представител на комисията. Благодаря, господин председател. Аз не мога конкретно да коментирам въпроса за големите информационни масиви. Бих искал само да ви кажа, че както знаете, е, днес комисията ще представи своята стратегия за единия цифров пазар и темата за големите информационни масиви е сериозна неразривна част от нея. Ще имате възможност да се запознаете с всичко, което се предвижда по така наречения трети стълб ще получите възможност и да обсъдите подробно тези неща с заместник председателя на комисията, комисар Янсип. Това е което мога да кажа. Благодаря ви. Благодаря. Е, това го очаквахме. че е, нали, комисията фактически откликва изчерпателно на нашите искания. Сега моля госпожа Капел да се опита да обобщи. Да, благодаря. Последните думи на комисията всъщност бяха очаквани. Днес ще говорим по тази тема и с комисаря Ансип. Не е изненадващо. Реакцията на комисията. Сега ще се обърна към един въпрос на госпожа Верна, Вернер. Данните не се отнасят до Обединеното кралство, те са данни, които имаме от Европейската комисия. Тези големи масиви, както каза представителя на комисията, е съществена част от, в предложението на комисията, което ще бъде представено днес. Смятам, че е важно и парламента да вземе отношение по тази тема така че предварително можем е, да, да, да сме подготвени за много от нещата, които ще представи комисията днес. Няколко от въпроса, които бяха засегнати, защита на данните и сигурност на данните. Наистина това е ключов и много важен въпрос. Ние го засегнахме само периферно, защото самата тема изисква отделно и специално третиране – разбира се, в е, центъра на вниманието ни трябва да е човека, човешкия фактор, не е индустрията. Ето защо темата за сигурност и гарантиране на данните, наличите данни, заслужава отделно третиране, отделно внимание, отделни но законодателен акт. В следващите дни ще помислим заедно с докладчите в Сянка как да подобрим формулировката на пета точка в този смисъл. Аз иначе се радвам и очаквам сътрудничество ни в следващите седмици. От е, всички изказали се и от докладчите в сянка очаквам, е, чух и очаквам допълнително много стимулиращи предложения за подобряване на текста. Крайният срок няма да е 12 май, ще бъде удължен с няколко дни, така че ще имаме много време и възможности да предложим много подобрение. Нямаме много място като обем за е, допълнителен текст, защото разполагаме с 5 страници, но на 5 юни на комисията, заседанието на комисия ИТРЕ ще разгледаме отново текста, за да може да, бъде, да влезе в пленарна зала през септември. Очаквам да работя с докладчиците в Сянка и с вас в пленарна зала. Благодаря, госпожа Капел. Благодаря за заключителните бележки. Бих искал да ви припомня, че сме подготвили основно запитване и проекто резолюция. И приканвам координаторите да включат тези бележки. Ние даваме своя принос към изготвеното от комисията Срок за внасяне на измененията. 12 ме гласуване на 16 юни тук в нашата комисия и най-вероятно внасяне в пленарна зала на сесията през септември след парламентарната вакансия. Сега минаваме към следващата точка. мисия на ИТРЕ в органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Много важен орган, много важна агенция. Европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Берек или службата на Берек е агенция, за която ние отговаряме и за това всеки две години изпращаме делегация, която да разгледа проблемите в област заедно с службата на БЕРЕК, проблемите свързани с електронните съобщения. Делегацията се е срещнала с председателя на органа и на службата и представители на латвийското председателство. Имаме 15 минути за този дебат. Нашата делегация бе съставена от Гунер Хокмар от НП, Констант Крел от социалистите и демократите и Мишел Раймон от Зелените. Мога ли да помоля колегите и господин Кристиан Шканич, разбира се, като представител на латвийското председателство. Извинете, че не ви споменах. Е, колегата Хокмарк, мога ли да ви помоля да кажете какво е направила делегацията там? Благодаря, господин е, председател. Първо, бих искал да спомена, както вие казахте, че Берек, ние сме отговорни за органа Берек, нашата комисия и госпожа Де Кастирио всъщност участваха много активно в създаването на този орган. Исках също така да добавя нещо лично. Да, това беше първото ми, посещение в е, е, Рига и така очаквах среща с КГБ, но този път тя не се състоя. Всъщност посетих една столица на държава членка на Европейския съюз и включително една агенция на Европейския съюз, чието седалище е там. Така че това са тези прекрасни промени в историята. Е, доста по-различно преживяване, отколкото първото ни преживяване в Рига на времето. Както казахте, срещнахме се с е, представители на службата на Берек пред, пред, председателят от 2015, професор Квайс. Следващият председател, който ще господин Аштвайлер. Срещнахме се също така с депутата от Латвийският председател в парламент обсъдихме начина по, по който функционира Берек, който не е юридическа личност, но затова пък службата на Берек е юридическа личност. Обсъдихме придобития опит, информацията, роуминга, проблемите свързани с роуминга. Според Берек е много трудно да се премахнат, премахне роуминга, докато има таксуване на местно равнище, т.е такси върху роуминга в отделните държави членки. Необходимо е, разбира се, операторите да възстановяват разходите, които извършват, така че трябва да се търси някакво друго решение. Обсъдихме и мрежовия неутралитет. Там е, има много разнопосочни виждания по този въпрос, така че не можем да излеземе с едно единно послание. Считам, че Берек, структурата на Берек не отговаря точно на вижданията, които ние бяхме изразили тук в тази комисия преди създаването на органа. И аз, и госпожа Крел, и господин Карински смятаме, че всъщност е, Берек е нещо като съвет на националните регулатори а ние искахме да, тази структура да бъде нещо друго. А те на практика защитават националните си интереси. Докато Разбира се, няма нищо лошо в това да, си, да се защитават националните интереси, но би трябвало да има и една по-широкомащабна перспектива и по, така, в разговорите с представителите на националните регулаторни а, органи и Берек стана ясно, че а, че наистина има доста а, разнопосочност. Аз лично не съм привърженик на федерализма, но смятам, че бих могли, бихме могли да използваме всички средства за, една по, за един по-глобален подход, свързан с е, радиочастотния спектър. Като, като, като, като цяло Берек върши добра работа предвид обстоятелствата, но при всички случаи мисля, че трябва да помислиме по какъв начин може да се развият тези, тази структура и а, как а, да а, да се опитаме да имаме един по-глобален подход, защото в момента сме свидетели на съществуването на 28 фрагментирани пазара. Колегите от Берек смятат, че нещата по принцип се развиват добре, но мисля, че трябва да се направи един задълбочен анализ и да се потърси друг, друг начин на действие, друг модел за функциониране. Дискусите бяха много задълбочени. Те също така обещаха, че ще проследат развитието на прилагането на мен на местните норми, които създава всъщност някаква разпокъсан. Наистина трябва те трябва да следат за да проследяват за прилагането на тази специално тези разпоредби от законодателството. Хубаво е да се върши, да, да си вършат работата на, на място, но трябва да има и едно по-общо европейско виждане за перспективите на тази агенция и за възможностите. Благодаря ви а, за вашите коментари. Госпожа Констанце Крел. Благодаря, господин председател. Бих искала да допълня нещо. Всъщност аз бях в Берег за пръв път сега и всъщност офиса на Берег и Берег установих две различни неща. Напълно съм съгласна с господин Хакмарк. Наистина, като представител на националните регулаторни органи, Берег на практика трябва да прилагат нашите законодателни решения. Понякога се стараят да го правят и понякога успяват. Но за мен е важно да поставя въпроса за това, че Берег трябва да е наша собствена агенция. Това не е последната, но най-малката европейска агенция. И като си помисля какво правят там, ние ги подкрепяме, разбира се, но трябва да държим и на работата на Европейския парламент. И когато веднага след основаването и официалното откриване на офиса на Берек и започва да се е, увеличава и набъбва персонала противно на призива на Комисията за економии, мисля, че в цифровата сфера би трябвало ни остава страшно много работа. Би трябвало да имаме добре е, фундирана основателна информация и Берек е, е в състояние, би могла да прави точно това. Да подобри до голяма степен експертната работа, но колкото до бюджета за следващата година, може би трябва да предоставим повече средства на разположение на Берег, но и да разработим една стратегия. Как информацията, която ще генерира Берег, информацията, с която ще разполагаме, да използваме по-разумно и по-добре. И наистина, надявам се, че докладчика ще се съгласи с моята бележка, както аз преди малко цитирах него и изразих съгласие. Благодаря, госпожо. И третия член на делегацията господин Каринч, който бе представител и на нашата комисия, и на латвийското председателство. Благодаря. Това е моето второ посещение в службата на БЕРЕК. Мога само да подкрепа казаното от колегите. Нека да не забравяме, че БЕРЕК и службата на Берек са две различни неща. БЕРЕК всъщност е съвет на националните регулатори, а службата е нещо съвсем мънинко. Мисля, че 15 души работят в а, агенцията, като че ли това е най-малката агенция на Европейския съюз и има много голямо текучество. М Миналата година се смени ръководителя, не знам точно както се, как се нарича, така че трудно е в страна като Латвия да се, да се, да се задържи да експертите, защото те е, ги набират в, цялата, в целия Европейския съюз, но по принцип коефициента за заплащане 0,75%, т.е. много по-малко, отколкото биха очаквали експертите, така че това води до, до много голямо текучество. Мисля, че това е един проблем, който трябва по някакъв начин да намери решение, защото това се случва в Латвия, но това може да се случи и в другите, да речем, нови, новоприяти държави членки, така наречени страни, които не са с много висок стандарт. Така че трябва да имаме някакво по-европейско виждане за нещата да има. Трябва да се види какво може да се направи, за да подсигуриме по-здрава основа на тази агенция, за да може и тя да си върши работата. Благодаря ви. А сега следващият е нещо специално. Пол Рубик, който обаче днес има рожден ден – Аз знам на колко, го, на колко години става той днес, колко е млад в сравнение с мене. Но, Пол, честит рожден ден и имаш думата и за това няма да ти поставя и ограничения за изказването. Благодаря, наистина. Най-добрият подарък от колегите, е, е, за колегите е да говоря кратко, но много важно е. Вчера е, срещата ни с Берек е, имахме среща с Ейса и с е, Берек и двете са, това са двата двете агенции, където сме вложили много и двете се отнасят до, техно, до комуникационната технология и двете агенции всъщност изпитват натиск за повече, повече персонал и при ЕСА, и при е, Берек е необходимо да се намерят квалифицирани кадри и би трябвало да се помисли за един по-голям пакет администратори, персонал за двете. За да се подготвим за задачите, които се възлагат на тези агенции. Ключов момент в е, това отношение е да стиковаме работата и в комисията трябва да помислим дали обединяване дейностите на двете агенции няма да е по-ефективно. Например, при, в областта на роуминга съществува е, особен е, силен протекционизъм и ако е, факта, че някои са се отказали доброволно, това е насърчителен сигнал. Сега Google бих искал да предостави Wi-Fi с нови, чрез е, нови е, съоръжения. Тук е, това ще даде възможност е, таксите за роуминг да отпаднат много по-рано, нещо, което отделните държави членки не могат да постигнат индивидуално. Това е наистина добра новина и може би най-добрия е, подарък за рождения ден, за който човек може да си представи колеги. Благодаря за всички, на всички за онези, които са били в Рига и които са представлявали комисията и трябва. В тази агенция минаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 7. Развитие на устойчива промишленост в Европа на базисни метали. Колегата Едуард Мартен е нашия докладчик. И той е подготвил един документ за евентуален проект от доклад. Предвиждаме 45 минути за обсъждане на този документ. И сега давам думата на колегата Мартен Давам му 5 минути, а след това координаторите и членовете на а, комисията ще имат по 2 минути. Благодаря ви. Чек, чек. C'est aussi euh, euh, open bar pour euh, le temps de parole, mais ça en 5 minutes. Euh, благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на представители на трудещите се от Таранта, които чувстват тук в нашите дебати. Всъщност присъстват, както правилно казахте. Това не е доклад, това всъщност е базисен документ, който има за цел да служи като основа на дебата който, на основата на който ще изработиме доклад за 18-ти. Моя целта беше да се срещнем с представители на промишлеността, Срещнахме се с представители в различните държави членки. Целта беше да видим какви са спорните и точки, проблеми и какви са проблемите, по които има единомишли. Проблемите са свързани с опазване на околната среда, здравоопазването, трансфера на ноу-хау, европейската политика в областта на емисиите на въглероден диоксид, квотите, цената на е, квотите на емисиите и е, пазарите за европейски продукти. Установихме, че в областта на неблагородните метали става дума за черни метали, кои, които от които има, за които има а, дефицит в а, Европа. Пър, първо, защото не се произвежда достатъчно в Европа и второ, защото няма достатъчно валоризация на вторичните източници, а, тъй като а, промишлеността е твърде енергоемка и съответно а, това ускъпява самата продукция. Проблема е в конкурентоспособността, а но проблема е в цената. В крайна сметка един тон стомана си е един тон стомана, но важно е какви са свойствата и цената. Тоест, трябва да потърсим начини за валоризиране на европейската промишленост. Е, в тази промишленост е необходима високо, високо квалифицирана работна ръка, а същевременно а, сме свидетели на затваряне на 40 000 тона продуктивни мощности, т.е. Прем... съкръщаване на 60 000 работни места. Възможно е, казват, че след година, две, може би ще има възможност за повторно откриване на а, производствени мощности, но експертите казват, че на практика сме загубили компетенциите в тази област, така че това ще стане невъзможно. Въпреки всичко обаче има, правя, има добри примери, като Германия, в която продължава да се е, развива обучението в тази област и предаването на компетенция от поколение на поколение. Така че основното за насърчаване на инвестициите не е всъщност разходите за работната ръка. Основното проблема е са екологичните проблеми и цената на енергоснабдяването. Това са тази промишленост е промишлен, която замърсява околната среда с много емисии на а, въглероден диоксид. Нека да ви дам един пример на завода в Таранта. Това е най-големия производител в Европа, но също времено От една страна целта е да се запази равнището на заетост чрез инвестиции, но същевременно основният акционер не изпълни поетите задължения, а от друга страна местното население иска завода да бъде затворен, тъй като дейностите имат последици върху здравето на хората. Така че производството на неблагородни метали е добро за заедостта, генерира работни места, но това не трябва да става в ущърп на здравеопазването. Второ, трябва да има равнопоставеност от между производителите, европейските и неевропейските производители. Нашите конкуренти са предимно извън Европа и ние не бива да ги оставаме да, е, взем, да вземат все по-големи дялове от пазара, особено в областта на неръждаемата стомана. Но какво трябва да се прави? Ами да се регулира по границите. Какво означава това? Това означава да има еднакви условия за всички. Ако един европейски производител иска да произвежда повече, отколкото квотите, с които разполага, той трябва да закупува квоти ако ме прекъснете, господин председател, няма да мога да довърша, няма да можем да имаме дискусия. Така че, целта е да речеме китайският производител или продавач на а, стомана да бъде задължен да закупи на пазара на емисии допълнителните емисии, т.е. да да, за, него, на него, да, за него да се прилагат същите правила, които се прилагат за европейските производители. И по този, по, по този начин ще има допълнителни средства за инвестиции. Да не забравяме, че въглеродният теч е един проблем, с който се, се сблъсква тази промишленост. И още не, ще можете да кажете нещо допълнително, ако искате, в края на дискусията. В края на дискусията ще можете да добавите това, което искате да добавите. Изчакайте няколко минути. Все пак ви е, дадах 8 минути за изказване, господин Салини. Благодаря. Благодаря много за, на докладчика. Наистина, първото, което искам да кажа е тази стратегически поглед към бъдещето на металургията, черната металургия. Говорим за една стратегия за европейско развитие, но не само във връзка с цифровия дневен ред. Има други отрасли като стомодобива и други, които също изискват е, е, усилие, защото са важни за промишления модел на нашата економическа култура в Европа. Тук става дума за връзката между собственици и работници. Тази връзка излиза на преден план, на план е, става дума за предприятията, за тех, техната големина, по-малки, по-големи предприятия са ангажирани. Важен елемент и е, разходите за електроенергия и цените, цената на е, електрическата енергия. Аз не съм особено е, стра, страстен спонсор на е, системата за търговия с емисии, но това би могло да бъде една възможност е, да се внесе ред в е, този отрасъл. Особено е важно да се е удачен момента за това да се обърне внимание на темата в тази комисия и трет. Това е съвсем оправдано. Не говорим достатъчно обаче за това колко важно е ролята на тази е, промишленост, както за заетостта, така и за производството, което генерира. Благодаря за вашите е, документ. Сега господин Тъжновски, Екаре. Благодаря, господин председател. Благодаря за този първоначален документ, който се опитва да представи положението в този бранш, а именно производството на така наречените неблагородни метали, както ги наричаме в Европа напоследък би трябвало наистина да обвържем въпроса и с реалността, с суровините, с които е обвързано това производство. Много дискусии са водени по, това, по този въпрос за преработването на метали, за стоманодобива. Мисля, че е важно, важен въпрос е и основателно, че му отдаваме такова значение. Обработката на такива метали е важно, защото то води до много други неща. Не само е, създава работни места и заетост, което също е важно, но и много други отрасли, като автомобилостроенето, строителството, са немислими без е, стомана. Модерните сгради са невъзможни без стомана. Тоест, не бихме могли да имаме такова мащабно строителство без производството на стомана. Така че трябва да помислим допълнително да не, дали да не защитим по някакъв начин нашата преработваща промишленост, така че да компенсираме разходите за опазване на околната среда, които е, са тежко административно бреме за производителя. Подобно на колегата от НП, аз не съм привърженик на системата, е, схемата за търговия с емисии. Ние видяхме слабото място на тази система в Европа, много въпроси висят нерешени много сложни моменти има. Но колкото до конкурентоспособността на това производство, мисля, че нямаме много избор. Отговор е инвестиции и технологии. Не мога да си представя, че в Европа може да се оказва натиск за свиване на производството на метали. Това ще се отрази и върху броя на работни места, но ще има отрицателно отражение и върху други отрасли. Например, големите разходи за суровини са сериозен фактор е, в сравнение с Китай, с САЩ, например. Радвам се, че тази тема разглеждаме днес и съм благодарна, че можем да разисквам по тези въпроси в тази комисия. Благодаря за вашия изказване. Сега замесих председателя за Алде, на Алде. Благодаря нашата докладчица Анжелика не можа да присъства днес, така че от нейно име ще кажа, че съм съгласен с докладчика. Най-голямата ни е проблем за металообработването, в е, Европа е малкото търсене, ограниченото търсене и високите цели на електроенергията. Трябва усилие, за да останем конкурентоспособни на глобално равнище и да сме, се адаптираме към зелената економика. Така че ни трябва една много по-пространна, широка инвестиционна политика с новаторски продукти, разбира се. Европейската политика за климата и енергетиката трябва да е двигател в, за технологиите в този сектор. Трябва да разглеждаме тази дискусия в контекста на политиката, енергийната политика на Европейския съюз. Трябва да създаваме общ енергиен пазар, който ще доведе до подобряване на индустрията и производството на неблагородни метали в Европа, като ключовите думи тук са новаторство, конкурентни енергийни цени и сигурни гарантираност на цените са ключов фактор за бъдещето на тази индустрия. Освен това, този отрасъл е много конкурентен в глобално равнище, но трябва да се гарантира равнопоставеност в глобален план, а именно да бъдат отстранени бариери, е, митнически, тарифни бариери, дъмпинга да се премахне, за да може европейската индустрия да има достъп до пазарите на трети страни. Общо взето европейското законодателство трябва да е ефективно, за да се постигнат тези цели. И разбира се, трябва да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар. Благодаря, очаквам по-нататъчно сътрудничество по въпроса с докладчиците. Благодаря, колега, за вашите бележки. Следващия е от ГОЕ, госп... Е, колегата Силикиот. Благодаря. Нашия докладчик Сянка не можа да присъства, така че аз ще запуша дупката като заместник негов. Наистина, това е един много добър доклад, който добре представя приоритетите за европейската индустрия възоснова основа на неблагородните метали. Споделям мнението на докладчика за проблемите, пред които е изправя този отрасъл, свързани с общественото здраве, с здравето на работещите в този отрасъл. Може би трябва наистина да осигурим собствени производствени мощности и нови производствени мощности и висококачествени работни места в този отрасъл. Нашето производство, нашата капацитет за производство на неблагородни метали ще е от полза за цялото общество и не се ограничава само до определени географски райони. Трябва да има балансирана индустриализация, която ще бъде от полза за всички в Европейския съюз. Трябва да предефинираме условията на конкуренция в е, реалния свят, защото в момента има пристрастие, везната е наклонена в полза на към многонационалните и крупните големи компании. Трябва да сме сигурни, че имаме производство, което е в интерес на хората, а не само цел. Екологичното измерение е много важно на това производство, особено когато говорим за емисиите от CO2. И това трябва да се има предвид, когато внасяме такива продукти в Европейския съюз, за да не разрушаваме нашата околна среда защото потенциално това подкопава и, и накърнява средата в страните производителки. Трябва да помислим и за социалните изиск... изисквания, условия, условията за работа на жените. Всичко това трябва да се вземе предвид, когато говорим за производство, промишленост и развитие. Благодаря. От името на EFDD. Корект да бореги. Благодаря. Съвсем накратко. Да благодаря на докладчика за работния документ, който получихме неодавна. Важно е това, което се казва в документа за вътрешния пазар – в отрасала. И това е едно от основните ни притеснения. Ако търсим нови обстоятелства, е, нови условия, при които тази промишленост може да процъфти и процъфтява в Европа, трябва да отчетем разновое, неравенството, което се провокира от различните фискални политики членки. В противен случай най-силно засегнатите от кризата страни ще усетят най-тежко последствията. Ето защо се радвам, че тази тема е засегната директно в доклада. Друга важна тема е адаптиране на производствата през граница. Когато внасяме отвън, например, трябва да прилагаме същите изисквания и стандарти по отношение емисиите на со 2 с които трябва да се съобразява европейския производител. Това е една стъпка към равнопоставеност и лоялна конкуренция между производителите в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Благодаря. Това беше с, от политическите групи. Сега други изказващи се, госпожа Декасилобра. Благодаря, господин председател. Благодаря на на Едуар Мартен за работния документ, който ни представи. Абсолютно прав е. Той е успял да засегне всички аспекти, които се отнасят до производството на стомана и алуминий. И, както каза той, ако трябва да е, засилим е, това производство в Европа, трябва да помислим за основните принципи. От една страна ни трябва технологично развитие, е, цифровото е, технологии и от друга страна суровините, и производствата, за които отиват металите, които произвеждат тази индустрия. Разходите, свързани с енергийна ефективност, са важен фактор. Разходите по търговия с емисии също. Разходите за външни умения. Добре е да се обсъди и този въпрос, както и адаптации е, при вноса през граница. Това е сложен въпрос, но заслужава вниманието ни. И накрая нещо, за което не стана дума, никога не е ставало дума, а именно условията в Европейския съюз, конкретно способността в ЕС. Това е нещо, за което също трябва да помислим. От една страна да държим под око това, което става извън Съюза, от друга страна обаче да видим какви са проблемите на производителите в е, ЕС. Така че ми се ще това по-подробно да бъде засегнато в доклада. Благодаря. Much, Благодаря, госпожо, за бележките ви. Сега, от името на зелените, докладчик в сянка, току-що пристигна колегата Жадо. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях, но участвах в работата на друга комисия. Но следа отблизо работата на докладчика. И наистина искам да подчертая, че той с цялата си душа и сърце е прегърнал тази тема. Аз участвах на едно от посещенията, което бе организирано от докладчика и наистина всеки един аспект на документа почива на а, наблюдения и обмен с а, заинтересованите страни, производителите, синдикатите, местните органи на властта. И спомняте си, господин председател, по време на предишния мандат на парламента стоманодобива беше в центъра на нашето внимание, но тук наистина се извършва една много задълбочена работа, коя, на основата на която можем да направим ни, да имаме едни легитимни искания и да направим една, да извършим задълбочена работа. Първо, два елемента. Така нареченето регулирането по границите. Това е трудна тема. Нещо, което е засегнато в а, схемата за търговия с емисии, там е засегнато под формата на въглероден теч. Тоест, целта е да се осигурят абсолютно равноправни услови, условия, т.е. да не бъдат облагодетелствени спрямо други и тези, които полагат усилия, да бъдат възнаградени. Второ, и съм абсолютно съгласен тук с докладчика, да видиме каква може да бъде конкурентоспособността в стоманодобива в бъдеще, в утре. Някои смятат, че трябва да има абсолютни е, уеднаквяване на, на, на стандартите на световно равнище на най-низкото равнище. Това не може да бъде европейският подход. Но, значи, европейската конкурентоспособност трябва да почива на новаторство, на ефективност, на е, енергийна ефективност е, и на ниски емисии на, парни, на газове с парников ефект. Така че от, подкрепяме докладчика за качествената работа, за съдържанието и за погледа, който има върху този проблем. Благодаря, колега. Следващият колегата Мариас. Ευχαριστώ кирия Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика господин Мартен за този доклад. Опазване на околната среда и общественото здраве са основни задачи. Вчера обсъждахме тези въпроси в Комисията по петициите. Имахме представители от Таранто тук. Въпросът не е заплащането качеството на метала, разходите за енергия и необходимите инвестиции. Изглежда, че според мен там трябва да поставим ударението. Ние в Гърция имаме Ларко, една от петте световни производители на никел и сребро. Някои от най-добрите, най-доброкачествените сплави от сребро и никел – 16 евро на мегаватт час е, е разхода за електроенергия. Това естествено се отразява върху всякакви промишлени планове. Знаем колко конкурентна е средата, в която се работи в този, в този отрасъл. Стомодобива в Гърция е заплашен, защото е, особено сега при режима на економии, металурзите са загубили 85% от производството и финансовия разход е огромен. Ето защо трябва да сменим самия подход, когато говорим за подпомагане на тези производства. Трябва да им помогнем, защото те се конкурират с гиганти като Китай. Не можем да се конкурираме на нивото на заплащане по този параграф с Китай не можем да се конкурираме. Трябва наистина да инвестираме в реалната економика. Благодаря на докладчика. Ако поемем линията, която той предлага, ще Имаме бъдеще за неблагородните метали в Европа, бъдеще за компании като Ларко. Защото собственици са на ръба да продадат производствените мощности. Гърция така или иначе е страда от високите разходи за енергия и така нататък. Благодаря. Сега госпожа вице-президента Патриция Троя. Господин председател, аз също ще се присъединя към поздравленията за докладчика за огромния труд, който е вложил в този документ. Благодаря много на Едуар Мартен. Отрешаващо значение е темата. Разходите за електроенергия са много важни в е, всички държави членки, защото те се отразяват върху цената на продукта и са важен елемент в е, общото разходи на производството. Ако говорим за конкурентоспособност, споменахме Китай, например, трябва да споменем и САЩ като най-големите конкуренти в, това, в тази област. Това предложение е ново и особено важно и може да има голямо значение да се отрази много съществено, така че трябва да погледнем него отдолу нагоре. Едуард Мартен каза, че има и други проблеми, като например липса на лоялна конкуренция, това, че няма равнопоставеност, дори в, дори в рамките на Европейския съюз. И си мисля, че в краткосрочен план бихме искали, разбира се, да говорим с круп, да работим с други крупни, крупни производители по света, Говорихме за адаптации през граница. Това ще зависи от подпомагането, наличната помощ за компанията. Различна е помощта за компаниите в Испания от тази за е, компаниите в Италия и другаде. Ето защо трябва да потърсим начин да дадем тласък и да, да решим и тези проблеми. Редица от измененията, които сме предложили, са свързани с научествателската и развойна дейност. Тук имаме интересни предложения за Европейски изследователски фонд. Имаме и пилотни проекти, чрез които се опитваме да видим как да се е, насърчава научествателската и развойна дейност в областта на неблагородните метали. Друго, което, на което трябва да обърнем внимание е кръговата економика, защото по този начин можем да си върнем а, много от а, вложените суровини в производството, да ги вложим в повторна употреба, така че да намалим вноса, необходимостта от внос на суровини. Има нови е, компании, които се опитват да стъпят на пазара в е, сферата на кръговата економика. Те разполагат със съответните обеми, които не са особено големи, но ако искаме да пестим материал, именно тази кръгова економика, затворения цикъл, рециклирането е отрешаващо значение. Това е въпрос, който засегна Пилара Кастио и други. Отново правилата на, за вътрешна конкуренция с релевантните пазари, когато говорим за управители, например. Терни е добър пример за това как не трябва да се правят нещата. Като се прилагат правилата за конкуренция и съответните механизми, всъщност всичко това е имало обратен ефект за Терни трябва да се преразгледат нормите, е, конкурен... правилата за конкуренция в, от друга гледна точка. Raportul lui Eduard nu numai că este un raport foarte bun, dar pentru prima dată văd un raport. Благодаря, наистина много добър доклад. Е, за пръв път е, виждам доклад с проактивни предложения, не само установяване на състоянието на нещата, а и проактивен подход. Един от най-важните аспекти, който отраз... трябва да се отрази тук е различните мерки и адаптирането по границите. Това ще даде отговори на въпросите, свързани с конкурентоспособността и в бъдеще. Господин Мартен е, тук казва ясно я на е, тези въпроси. Той отговаря и на много въпроси, свързани с околната среда. Например, трябва ясно да кажем, когато искаме, ако искаме да продаваме в Европа, трябва да спазваме някои условия на конкуренцията, но и някои екологични условия. Например, въглероден двуокис. Решили ли сме проблема с въглеродния двуокис в Европа? Не, разбира се. Антарктис е силно засегната от СО2 в момента, просто защото там е най-голямата е, озонова дупка. Има ли в Антарктида фабрики или е, стоманодобив? Не. Но това се предизвиква от производство в другите части на света. Ето защо трябва да падне нивото на CO2. Решение има, решението е осъществимо на практика и с решението, което се предлага, бихме могли да решим и проблеми свързани с заетостта, с околната среда, конкурентоспособността и да постигнем множество цели в различни области. Надяваме се, че колегите ще се съобразят с този принцип за адаптиране на граничната политика. Да, генерална дирекция Гролт. Е, генерална дирекция Гролт. Благодаря. Ще говоря френски. Защото господин Мартен е франкофон имах удоволствието да работя с него в миналото в рамките на групата на високо равнище за бъдещето на стоманата, създадена от комисарата Яни на времето. Аз поделям неговият анализ относно стратег, стратегическото значение на неблагородните метали за бъдещето на промишлеността в Европа. Както казаха много от колегите, неговият документ не е, анал... не е само анализ, а и много интересни препоръки отправени към Европейската комисия и новата генерална дирекция, която е създадена, но също така към други генерални дирекции, като генерална дирекция конкурентоспособност или климат мисля, че трябва наистина да подкрепиме и първичното производство, но както и вторичните източници, както почерта госпожа Тоя. В момента в програмата Хоризонт 2020 една основна една част е, е посветена на промишлеността, стоманодобива и производството на неблагородни метали, първо, първични и вторични източници. Но не става дума само за така наречените отрасли от миналото, стоманодобива и алуминия, но става дума тяхното превръщане в отрасли на а, бъдещето. Имам добра новина за вас. Новът, е, новият комисар, госпожа Белковска, която отговаря за този проблем, ще превърне групата на високо равнище за стоманата в група на високо равнище по проблемите, свързани с е, стратегическите промишлености. Първото заседание ще се състои на 27 7 май. Госпожа Венковска ще председателства това заседание, което ще се проведе е, в навечерието на съвета за конкурентоспособност. По този начин тази работна група ще има а, е, много голямо значение и нейния глас ще се, се чува, включително и при решаването на проблеми, свързани с горското стопанство и други. Както вие правилно споменахте, има проблеми с конкурентоспособността, но също така проблеми свързани с а, околната среда и норми, които не се прилагат в останалата част от света. Също така, колкото до предложението на господин Мартин за регулиране по границите, това е, разбира се, много противоречиво предложение, тъй като има ем, и ем, поддръжници и противници, но в всички случаи ще го обсъдиме заедно с ем, работната група, която има за цел да преразгледа цялата система е, за търговия с емисии. И така че при преразглеждането на цялата схема ще бъде взето, взето предвид и вашето предложение. Колкото до референтните пазари, а, за АТЕР да решение вече е взето, но при всички случаи стана ясно, че този пазар е глобален пазар. На нашите пазари присъстват 40% нераждаема стомана внесена от Китай, т.е. можем да считаме, че пазара си е, е глобален. И ако за в бъдеще има все още е, сливания или сливане, е, този пример ще, ще може да, да, да бъде екстраполиран. Благодаря за вашите а, е, коментари на коментара на Европейската комисия. Господин докладчик, сега както ви бях обещал, ви давам още 5 минути дори, ако желаете. А, имате ли достатъчно проблеми, които да, да изложите в течение на 5 минути? Благодаря, господин председател. Аз се надявах на 15 минути, но поначало си бях планирал 15 минути. Съжалявам, е, не мога да, да е, обхвана всичко за толкова време. В крайна краща е, документът бе изпратен до всички. И, както и колегите казаха, се опитахме, доколкото се може, изчерпателно да обхванем проблемите на металургията днес и най-вече да предложим някои решения. Аз просто бих искал да ви благодаря за насърчението, което ми дадохте. Ясно е, за всички. Мисля, че днешния пазар на неблагородни метали е световен пазар в една глобализирана економика. Трябва да търсим това измерение. И Европа не може да се вторачва в е, е, себе си и да се връща 50-те години на, на миналия век е, на генерална дирекция конкуренция правилно се отправят критични бележки в това отношение. Както каза нейният представител, тук наистина става въпрос за стратегически проблем. Днес Китай произвежда повече от 50% от От стоманата в, в света. А, и в край на краищата, поради нашето бездействие и това, че не можем да се разберем помежду си, е, печели Китай. Сега, е, що се отнася до а, а, е, въглеродната корекция при вноса, тук не става въпрос за данък. Става въпрос всички да бъдат поставени при едни и същи условия. Просто няма основание европейската промишленост да плаща, впрочем, да, тя трябва да плаща за въглеродните емисии, понеже планета е една и тя трябва да бъде опазена, обаче от друга страна, нали, трябва и другите да направят своето. С а, тези пари, разбира се, ще могат да се търсят екологични е, решения. Всъщност по този начин се, се натрупва един допълнителен финансов източник за търсене на нови технологични решения чрез, чрез инвестиции. А, и а, самите представители на отрасъла ни казват, примерно в Германия, необходима е прозрачност. Трябва, трябва да се вижда. Примерно, а, една нова домена пеш трябва да се, да се построи. Какъв ми е проблема? Не е цената на труда, а става въпрос за предвидимостта, за прозрачността на европейската политика по отношение на е, въглеродните емисии, понеже след 2020 година е, кой знае какво е, ще стане. Значи има международно измерение. 170 милиона тона стомана се потребяват в Европа. И големият въпрос е, необходима ли ни е промишленост на този континент? Това е въпросът. И аз се присъединявам към колегите, що се отнася до предложеното от комисията миналата година за в подкрепа на възстановяване на европейската промишленост, за да стигне тя до 20% от брутния вътрешен продукт а, да, да вземем а, а, положението в Испания, след като се ангажираме по този начин. Цената на електроенергията днес е такава, че испанската металургична промишленост просто не може да, да, да, да удържи. И, и този въпрос е, е сериозен. В рамките на енергийния съюз, който се готви, е, следва да се подходи е, разумно към проблема за себестойността на е, електроенергията, значи и, и, и прозрачно, предвидимо да се знае колко ще струва един мегаватт след толкова и толкова години. Значи, е, е, и, и, идеята за относимостта, за, за значението на пазара. И днес, по-нататък, нашите правила са такива – е, все още по национални граници. Едно предприятие е, господства в една страна и диктува на всички останали. но всъщност големият конкурент тук е Китай. И не може, не може да се допуска политически една страна да търси господство спрямо друга. Китай, разбира се, може да си го позволи. Държавата пряко и косвено подпомага китайската продукция. И ние трябва да направим нещо в Европа като цяло в подкрепа на своята. Да, необходима е силна промишленост, необходимо е да престанем да се противопоставяме едни на други, да, да опазваме околната среда, да, да опазваме общественото здраве. И също така присъединявам се към казаното от господин Жадо, е, за утрешния ден, капиталоложение в чисти технологии, в намаляване на вредните емисии. Ето това ще бъде конкурентното предимство на промишлеността и то не само на европейската, а и в световен мащаб. Благодаря ви. Благодаря ви, работният ви документ беше изключително важен за всички ни, но аз особено ценя пристрастеността, с която отстоявате темата. Сега, проекто докладът е с ограничен обем, знаете. Няма да ви е лесно, но въоръжете се с кураж. Проекто докладът ще разглеждаме на 15-16 юни тази година, след а, месец. И последна точка от тази сутрешния ни дневен ред. Мандат за участие в тристранните разисквания относно проекто бюджета за 2016 година. Докладчик по становище от наша страна е господин Босойт. Той е от групата на европейските консерватори и реформисти. Бих искал да напомня на всички ви колеги, че предназначението на нашето становище като комисия по мандата е да изразим политическите приоритети на нашата ресорна комисия в областта на промишлеността, научните изследвания и енергетиката. Моля ви, госпожо докладчик, да ни въведете в темата. Благодаря, е, господин председател. Прочем, е, съвсем точно в Амбосет е, произнесохте моето име, за което ви благодаря. Колеги, вие вече сте получили проектостановището ми е, по бюджета за 2016 година и както вие сам казахте, господин председател, темата е изключително важна е, за всички не имайки предвид крайните срокове, не можахме да преведем документа на всички езици. Но какво? Аз поставям акцента върху приоритетните направления, в които работи Европа. Председателят прекъсва. Госпожа Патриция Тоя, моля ви, да ви помоля да заемете мястото си и да дадете възможност на всички е, да изслушаме нашата докладчица, пък и тя да си каже думата. Да, благодаря ви, господин е, председател. Е, какво да ви кажа? Е, Правилно се казва, че когато го няма, толкова по-зле за него. Нали? Ако не иска някой да чуе, няма и да чуе. Както и да е, 21 май за изменение и допълнение. Това е срокът, който ми дава секретарята. Сега да видим кои са най-важните моменти в проекто становището економиите от Хоризонт 2020 и е, е, от е, Свързана Европа. Тоест, за прехвърлянето на средства за финансиране на Европейския фонд за стратегически инвестиции, а от друга страна имаме проекти по Хоризонт 2020 и по Свързана Европа, които са стойностни и не би следвало да се увреждат финансово. Сега, разбира се, ЕФСИ, Фонда за стратегически инвестиции, ще насрочи средства към, също към такива магистрални мащабни проекти. Е, много интересно ще бъде да видим тези първи проекти по ЕФСИ. Хоризонт 2020 и свързана Европа трябва да бъдат оградени. Средствата, които са заделени за тях, да бъдат изключително целево насочени към съответните е, проекти. Е, това по бюджета за 2016 година. И разбира се, трябва да огледаме всички бюджетни статии и ако установим, че е, нещо не върви както трябва, ще трябва да се намесим достатъчно храбро. Не бива да се колебаем да упражним правомощията си. Ще разгледам целият бюджет, както предлага комисията, критично и съм сигурна, че е, и колегите ще погледнат така. И ако се окаже, че са определени бюджетни средства, а такива има, разбира се, ние трябва да следим за това те да се освояват, те да бъдат отпуснати. Значи има случаи на просрочени плащания от европейския бюджет и това е особено в ущърп на малки и средни предприятия. Още повече, че комисията отдава голямо значение на определени проекти и трябва да се окаже на висотата на собствените си ангажименти. wanneer Europa beleid gaat maken, dat dat beleid ook weerspiegeld wordt in de programma's. De drie prioritaire dossiers waar ik het hier over heb zijn ten eerste energie efficiëntie, ten tweede de inter... И така, а, ясни са приоритетите. Енергийна ефективност, мрежови връзки между държавите членки, кръгова економика – аз много внимателно ще следя тези бюджетни редове и се надявам комисията да отвърне със същото внимание. Ето, това е общо взето съдържанието на моето проекто становище. Очаквам с интерес вашите идеи, предложения за изменение и допълнение. Да, така, казва председателят, становището на нашата комисия по бюджета за следващата година е нещо, много нещо, на което ние особено държим. Това е политически въпрос за нас. Сега господин Гайер. Благодаря, господин председател. Няколко бележки искам да направя в качеството си на члени на бюджетната комисия. Първата ми бележка е свързана с Европейския фонд за стратегически инвестиции. ЕФСИ. Повече от ясно е, че бюджетът за 2016 ще има голямо значение за фонда, за ЕФСИ, тъй като става дума за набиране на гаранционен фонд. Ясно е, че <coughs> въпросът е предмет на разгорещени спорове в парламента. Аз мисля, че и тук в нашата комисия се настоява да се опази Хоризонт 2020. Правилно, ние имаме многогодишната финансова рамка, по която са планирани вече много финансови средства. Всяка държава членка вече има представа горе-долу колко ще внася по години в европейския бюджет и колко ще си връща обратно по структурните фондове, по кохезионния или по общата сълскостопанска политика. И какво следва от това? За съжаление, е, следва това, че Европейската комисия има твърде малко възможности да маневрира е, между статиите на бюджета. Ако вземем националните суми, парите, които са предвидени по държави членки, са гарантирани. И значи, ако а, ние настояваме за намиране на други финансови източници, фактически поставяме под въпрос многогодишната финансова рамка. Това е проблемът. Нямаме достатъчно пари. Та така, няма откъде другаде да се вземат тия пари. Е, освен от Хоризонт 2020. И аз при това призовавам нашата комисия много внимателно да огледа Хоризонт 2020 и да помисли дали вече няма някакви други възможности за мобилизиране на средства наред с ЕФСИ. Аз съм на страната, така да се каже, на тази комисия. Необходими са научни изследвания, необходими са научни изследвания близо до производството, но трябва да проявим пред пазливост. Нали, да, да не проявяваме такава неотклонна неотстъпчивост. Просто е, такава една позиция, макар и желателна, се оказва незащитима. Вторият въпрос е за агенциите. Всеки, който що годе познава Европейския съюз и търси някакви възможности за економии, ще се насочи най-вече към агенциите. Доста са агенциите на Европейския съюз, само големите специалисти могат да ви дадат пълния им списък и да ви кажат горе-долу за какво служат. Но, така или иначе, тези агенции са създадени със съответните основания. И всяка от тези агенции е поставена под сериозен натиск от страна на Европейската комисия. От тях се иска не само да съкратят щата си с 5%, съгласно междуинституционалното споразумение, а на всичкото отгоре е, е, от тях се иска служителите да бъдат поставени в е, общ щат за преразпределение – между различните агенции. Е, и аз е, трябва да ви кажа, се чувствам крайно неудобно, когато при мен идват представители на различните е, агенции и, и се чудят какво да правят. Аз им казвам обикновено да се обърнат към съответната комисия майка тяхна в Европейския парламент и да, и да лобират. Та, Далеч по-добре би било за тези агенции, ако становищата на различните ресорни комисии винаги подчертават трудното положение, в което се намират агенциите. Аз а, с готовност бих се включил с изменения и допълнения, към проекто становището, но, но е, беше важно, важно е за мен да подчертая тези две неща. Смятам, че по този начин нашата комисия ще може много полезно да допринесе е, за дискусиите е, по бюджета за 2016 година. Благодаря ви, колега. Радвам се, че вие сте е, пълноправен член на бюджетната комисия и, и фактически може да, да защитавате е, политическата позиция на, на нашата пък комисия. Е, особено за финансирането на, на ЕФСИ, за прехвърлянето на средства от Хоризонт 2020. Много важни въпроси за това. И аз съм ви признателен за, за приноса. И сега от името на Европейската комисия имаме ли представител? Нямаме представител. Добре. Можем да им пратим нещо, колкото разбирам. И разбира се, проекто, становището в крайния си вид е, ще им бъде представено. Е, да, ще им пратя някакво писмо, вероятно, а, е, информация за състоялия се тук разговор. Сега да ви напомня още веднъж, че крайният срок за изменение и допълнение на проекто становището е 21 май по обед. Крайен срок за първоначални предложения за пилотни проекти 3 е юни тази година също по обяд. Много важно е това проекто становище, разбирате. Много сериозно трябва да подходим. Госпожо докладчик, ако желаете да кажете нещо за, за край на дискусията, имате думата. Господин председател, съвсем накратко, ако ми позволите, Едно от нещата, които ми правят особено впечатление, е, че социалисти и демократи все пак желаят да оставят вратата по открехната за прехвърляне на средства от Хоризонт 2020 към ЕФСИ. Малко съм озадачена от тази позиция. Така, добре. Уважаеми колеги, е, измененията и допълненията, е, когато ги разискваме, ще бъдат много добра възможност отново да, да вземате думата. Е, след някоя друга седмица и това ще стане. И така, стигаме до края на първата част Е, приключваме с дневния ред за тази сутрин. Е, ще се срещнем отново след около малко повече от 3 часа в 15 часа. Благодаря.